не просто хората могат да я ползват е така. Затова ние не сме искали интеграция. Защо пък да, да не сме в съперничество с Европа? Защо да нямаме различни системи и е, защо Европейския съюз, съвет или комисията да решава кое как да става? Трябва да имаме конкуренция в възнаграждението и във всичко останало. Това ражда живата економика. И защото британската економика процъфтява, въпреки Брексита, европейската економика далеч не е толкова добре. Дори банки е като Deutsche Bank има проблеми. Брит... Краката на всички италиански банки се клатят. Така че явно системата не се доказва. Но всякакъв опит да се уравнят всички системи в Европа, е, ще доведе до печален резултат. Това е опасна, много лоша и опасна идея. И се надявам, че Великобритания няма да има нищо общо с това, защото ние си тръгваме от всички тези грижи. Сега госпожа Грапини в рамките на спонтанните изказвания. Синчер, nu înțeleg Благодаря, госпожо председател. Искрено не разбирам някои колеги. Тук има пълно объркване. Никой не говори за въвеждане на единна осигурителна система. Искаме зачитане на правата на мобилните работници, когато те отиват да работят в друга държава членка. Техните права трябва да бъдат зачитани така, както се зачитат правата на местните работници. Това е един пазар и мобилност. Може би не сме избрали най-доброто решение, но нека да направим сравнение между статуквото и предложението. Не бива да се случва повече онова, което видяхме в Австрия. Индексация на детските надбавки за работници от други държави членки. И те не са единствените. Искаме ли един на Европа? Искаме ли единен пазар? Нали това се предвижда по договора? Трябва равно заплащане за равен труд, но и равни осигурителни права. Виждам, че искахте да зададете въпрос към господин Колбърн за реплика. След следващия оратор ще ви дам. Той говори по-дълго, защото представляваше политическа група. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Социално-осигурителните системи са прерогатива на всяка отделна държава с членка. На второ място, един гъвкав пазар на труда и командироването на работници през граница, което поражда социален дъмпинг, внася сериозно объркване в целия разговор. Една социално-осигурителна система не може да се превърне в система на изплащане на субсидии за съседни държави. Е, нещо, което наблюдаваме в Гърция, прочим, по отношение на хилядите български работници на наша територия. Естествено, не можем да говорим за дискриминация, но пък от друга страна не бива да се допуска пренос или износ на права. Е, Колкото е, дадено лице пребивава на територията на дадена държава членка, то следва да, да се ползва от местни права. Единственият износ, единственият пренос на права би трябвало да бъде свързан с пенсионното осигуряване. Инак социално-осигурителните системи биха били източени. Господин Ленар с минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Това е по-скоро процедурен въпрос. Очевидно, господин е, Кобърн, очевидно не се вълнува чак толкова от дебата, що ми това едва накрая. И мисля, че е малко нечестно, след като сте се наспали, добре и сте си хапнали закуската, да идвате и да искате е, време за изказване. Ако държите на, на дебата, елате на време и участвайте. Ако не, ваш избор. Аз съм коректен председател. Мисля, че който е в списъка, може да се изкаже и се, но, но съм съгласна с вас и съм убеден, че госп... господин Кобърн ще запомни казаното и следващия път ще дойде на време госпожа Миранда. Благодаря, госпожо председател, госпожо еврокомисар. Тревожиме този дебат. Права, социалните права на работещите, опита за избягване на лоялна конкуренция, конкуренция на измами, е, незачитането на правната сигурност, на законността са тревожни фактори. Има наистина тревожни примери, например, моряците, които са в, е, работили в Норвегия и до сега чакат е, своите социални плащания, както и галисийските работни работници, които работят е, от Португалия в Испания или обратното. Те са в по-неудобно положение, отколкото емигрантите в някои страни. Не им се признават здравните осигуровки и така нататък. Е, у нас съдбата на работещите е, е миграция. Настоявам да го отбележите, госпожо председател. И пр- проблемът налага да работи работим за социално равенство и в областта на социалното осигуряване. Господин Пименто Лопес. Благодаря. Това а, предложение фактически блокира първоначалното предложение на комисията за читане е, на правата на работниците и е, социалната защита една солидарна осигурителна а, система с преразпределителна а, функция е а, път, който е избран до тук. Миналата седмица беше проведе, проведен а, форума а, за а, пенсиите и социалното осигуряване. Нашият принос не е достатъчен а, за решаване на откритите въпроси. Необходима е социална справедливост и равнопоставеност а, за работниците и всички граждани. Благодаря. Така приключваме с спонтанните изказвания и давам думата на госпожа Тайсен. Thank you, Madam uh, Chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, благодаря ви за интересния, оживен дебат по този важен въпрос. Комисията е, предлага осъвременяването на правилата за координация на социално-осигурителните системи преди година и половина е, и с цел да се гарантира социалната защита на все по-многобройните мобилни работници контекста на растящата трудова мобилност и демографски промени и правилата трябва да бъдат актуализирани с оглед на адекватната защита. Свободното движение на работници е възможно само ако движещите се заети лица могат да ползват социалната си защита и закрила. Това, което предлагаме, ще усъвремени инструментариума на националните администрации за противодействие на злоупотребата, ще има ясни срокове за съгласуване, за сътрудничество между националните органи. Ще се е, повиши и правната сигурност, която дължим на всички свои съграждани, упражняващи правото на свободно движение. И това са все причини, по които не можем да си позволим да отлагаме повече усъвременяването на тази материя и и комисията, уважаеми депутати, разчита на парламента да приеме позиция на първо четене, която да засвидетелства пред нашите съграждани и работодатели и работници, че Европейският съюз милее за социалното осигуряване, за социалните права и доброто функциониране на вътрешния пазар. Тъй като действително координирането на социално-осигурителните системи е от решаващо значение за свободното движение и за свободното движение на труда е, и наети и самонаети лица Вярвам, че парламентът до последния ден от своя мандат ще засвидетелства уважението си към правата на нашите съграждани, както и пред работодателите, че е наясно с техните потребности, с потребностите на малките и средни предприятия, ще докаже, че Европа може да работи ефикасно. И ако ми позволите, госпожо председател, да се възползвам от още една минута от даденото ми време. Това е последното ми изказване по време на разисквания в парламента. Сътрудничеството между комисията и членовете на парламента, особено на последната комисия на парламента по заедостта, винаги е било отлично. Мисля, много работа свършихме заедно и аз ви благодаря за това. Желая успех на всички. Благодаря. Благодаря, госпожо Тайсън. Убеден съм, че колегите от Комисията по заетост ви познават по-добре, но аз лично искам да ви благодаря за сътрудничеството, за това, че винаги се застъпвахте за доброването на нашите граждани от името на парламента. Днес ви пожелавам на добър час в новите, в по-нататъчния ви живот. Сега господин Бала за две минути. Благодаря, госпожо еврокомисар. Ползвам вашето изказване да кажа, че вие ясно доказахте, че понякога десницата може да е по-прогресивна от левицата. Това, което казахте смятахме, че всъщност в основата, оказва се, че всъщност в основата на всичко е страхът. Много страх прозвучава в изказванията днес. Понякога съвършенно основателно, като се обяснява 6 месеца с право на прехвърляне на правата, когато сте работили 20 години в една страна, че това било едва ли не подарък, че това било използване и в полза на работещите на север и на юг юг, докато проучването на Европейския парламент показа, че за 6 месеца има по-добра интеграция в трудовия пазар на една страна и това дава по-добри резултати. И като слушам изказвания от Северна и Западна Европа да не казват нищо, голем, за големите фирми, които са в основата на социалния дъмпинг. Думичка не казвате за тях, не се опитвате да говорите с тях, за да посигурите за защита на работниците. За мен това е израз на страх. На големите е, нации вие се страхувате да застанете срещу тях тъжно. Тъжно е, защото когато говорим за собствените страни, а никой не говори за европейските работни, работещи. И това е за щастие мълцинството на десницата. Но как да отстояваме интересите на своята страна в навечерието на европейските избори, без да се застъпваме за общите интереси, защото това е всъщност политиката на крупните фирми, която ослабва нашата позиция. Обръщам се към всички прогресивни партии в този парламент, всички, които смятат, че Европа е синоним на прогрес. Е, но Европа означава прогрес за всички граждани без оглед на националност. Това е Европа. Апелирам към вас. Не твърдя, че текстът е съвършен съвършен, че решава всички въпроси. Но днес имаме възможност да постигнем напредък, да направим стъпка в борбата с нелоялната конкуренция и да подобрим социалния мит в Европа. Това ще бъде Европа на прогреса, за която се застъпваме всички ние. Председателката, благодаря. Ако можехме вместо страх да говорим за надежда, на поне, поне понеже е, съм, е, имаме малко време, е, така че аз се надявам да има надежда вместо страх, да вярваме в чудеса и във възможността да достигнем нови брегове. Сега давам кратка почивка, която до следващия ни дебат с латвийския премьер министр господин Каренч. Това е тема посветена отново на бъдещето на Европа. Надявам се да чуем добри изказвания. Кратка техническа пауза до 10 часа.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 Можем да започнем незабавно, <laughs> защото ни е лесно да представим нашия приятел. Благодаря, че прие поканата, скъпи приятелю. Решителен е моментът за Европа и много подходящ за твоето изказване. Много добре познаваш парламента, познаваш разискванията, знаеш каква е позицията на Европейския парламент. Познати са и останалите присъстващи тук, председателя на Европейската комисия, членовете на Европейската комисия. Искаме парламентът да е средище на политическия диалог за бъдещето на Европа. Ти си почетен член на този е, парламент и затова с огромно удоволствие говоря на ти и ти давам думата. Е aperta е la registrazione elettronica per il catch the eye. За спонтанни изказвания вече е, може да започнете да се регистрирате с картите си. Сега давам думата на господин министър-председателя Каринч. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs Уважаеми господин Таяни, уважаеми господин Юнкер, уважаеми госпожи и господа, членове на парламента, скъпи приятели. Преди всичко искам да кажа, че много се радвам на възможността да говоря по толкова важната тема за бъдещето на Европа. Както знаете много добре, близо 10 години работих в парламента, бях депутат и успях да науча нещичко – и ето е едно, ако искаш да ми изнесеш реч в парламента, трябва да се справяш поне на три езика, иначе не става. Сега е, идва ред на, това е ред на втори език. С френския беше много труден за мен, за жалост. Разбирам езика, но за истински дебат ми е трудничко но ще продължа на английски. Това е четвъртия ми език. Време е на промени. Изтича мандата на този парламент, наближават избори, ще се формира следващия състав. Но позволете ми една историческа ретроспекция, която ни задава рамката. Латвия. Европа. Какво споява Европа. Като се замислим, това е общата ни история, още от времената на древна Гърция и древен Рим през християнството и културата му. Балтика остава последното островче – сред християнизирана Европа и чак 13 век папата дава благословията си за кръстоносен поход срещу нехристияните в Балтика. От тогава моята родина преживява заедно с Европа подемите и паденията – Ренесанса, просвещението и така нататък. Ние сме предимно лутерани, в южната и югоисточната част на страната има католици. Съвсем ясни и тесни са връзките ни с Северна Европа. Мислим рационално, спазваме законите, предприемчиви сме по дух. Стотици години след а, приемането на християнството, от Полша, от Швеция, от Германия, от Русия се редуват опити да бъдем завладени, да се наложи култура и език. И Чак през 1918 година Латвия успява да обяви своята независимост и още две години се водят битки с германската и руската армия. Това са и личните ни семейни истории. Дядо ми е бил войник в руската армия на царя, след това става част от червената армия, която а, се бие срещу царя и след това участва в битките ни за независимост. Това не е нищо необичайно у нас. Втората световна война донесе много разрушения. Аз съм син на бежанци – През 1944 година майка ми на 8 години, баща ми на 14 бягат от Латвия в Швеция. 200 хиляди бягат в Германия, защото съветската армия настъпва за втори път и застрашава независимостта на страната. Родителите ми израстват в Швейцария, срещат се там, отиват в Съединените щати, аз и двете ми сестри се раждаме в САЩ. Чак през 84-та година за пръв път отидох в Латвия. Тогава бях ученик в Латвийското бежанско училище в Германия. За нас това беше друг свят. Всичко беше сиво, хората бяха навъсени, съветски войници навсякъде, всичко на руски, никакви инвестиции в инфраструктурата, мостове, пътища или сгради. Само разруха. След солидарност в Польша 81 година, падането на Берлинската стена 89 година се преобрази и Латвия – 1991 година най-сетне ние обявихме своята независимост. За много кратко време развихме демократични институции, свободно предприемачество, банкова система, пазарна економика. Започнахме практически от нулата. 2004 година, само 13 години след независимостта, се присъединихме към Европейския съюз и НАТО. След броени седмици ще отпразнуваме 15-та годишнина на нашето членство в Европейския съюз. И от името на моите сънародници искам да кажа, нито за миг не сме съжалявали за това. So what, what is, what is the EU? Какво е Европейският съюз? Преди всичко трябва да се подчертае, че той е съюз на ценностите – свобода, демокрация, правова държава. Исторически в Европа въпросите в миналото се решават с войници, танкове и пушки, а днес с дискусии, гласуване, може да не е най-ефикасно, но е много по-успешно и добре, отколкото в миналото. Сърцевината на Европейския съюз е единния пазар. Отваряйки границите си помежду си, създадохме най-големия пазар над 500 милиона потребители. Приблизително колкото САЩ, считани за най-силната економика в света. Не всичко обаче е съвършено в Европейския съюз. Всички ние, политиците, знаем, че има доста антиевропейски настроения. Има политици, които предлагат опростенчески отговори на много сложни въпроси. Те най-често биват наричани популисти. Моето просто послание е следното. Не водете борба с популистите. Безсмислено е. Обърнете се към хората, обърнете се към народа, вижте защо хората са нещастни. Нека да се върнем 10 години назад. 2008-2009. Финансовия колапс в Штатите, който доведе до верижна реакция в банковите системи навсякъде, включително и в Европа. Банковата криза доведе до економическа криза. У нас близо с една четвърт а, намаля а, брутния вътрешен продукт. В други страни не бяха а, толкова тежко засегнати, но всички го почувстваха. Преди няколко години настъпи и миграционната криза. Народните революции в други части на света се окървавиха и в резултат на това тръгнаха миграционните потоци. В резултат на тези промени хората загубиха доверие в системата ни. И ние трябва да се борим, за да спечелим обратно това доверие. Какво тревожи избирателите? Работните им места, начина на живот, което е свързано с миграцията, околната среда и сигурността и безопасността. Когато говорим за бъдещето на Европа, и четирите теми имат значение – Започвам с работните места. Европейския съюз има механизъм да насърчава създаването на работни места. Това е единният пазар. Помня като дете една приказка. Легендата за снопа пръчки – Бащата дава на най-големия си син е, една пръчка и му казва щупия. Той успява. Втората, когато се добавя също, но снопа пръчки никога не може да бъде щупен. И ние сме като този сноп пръчки. Можем да бъдем прекършени по-отделно, но заедно в единния пазар никога. Предизвикателствата идват отвън. В Китай и администрацията на САЩ виждаме а, тенденции а, в а, външно-търговските отношения. Китай откровенно субсидира основните си промишлени отрасли и така създава неоправдано предимство в конкуренцията без да бъде отворен достатъчно за външни конкуренти китайския пазар. Отговорът на нелоялната конкуренция не е протекционизма. Не можем да вървим по пътя на китайците. Няма защо да правим така, както те постъпват. По-скоро трябва да направим обратното. Китайците да се доближат до нашия подход и те да отворят пазарите си. Трябва да използваме нашата сила, единния пазар. И никога не бива да забравяме завета за снопа пръчки. Имаме препятствия, които трябва да преодоляваме. Все още има вътрешни бариери пред единния пазар, особено в цифровизацията и услугите. И се питам, защо най-големите интернет компании а, са от САЩ, а не, не са европейски? Отговорът е очевиден. САЩ има доларова зона, федерален бюджет, федерална банка и нулеви пречки за взаимоотношенията между щатите. Наистина единен пазар – не е точно така тук все още. И не бива да заобикаляме законодателството, европейско или национално, за да даваме предимство на водещи национални компании. В някои държави членки има такъв подход. Ако се откажем от този подход, лесно ще изпреварим Китай. Основополагащ елемент на единия пазар са банките. Преди 10 години ликвидността беше най-тежкия проблем за банките. Затова създадохме Банковия съюз, за да гарантираме сигурността и безопасността на банките, включително и най-големите. Преобрази се светът през тези 10 години. Не ликвидността е най-големия проблем. Тероризма и финансирането на тероризма – се превърнаха в проблем номер едно. Незаконни финансови потоци се движат в европейската банкова система. Заедно с госпожа Саржентини бяхме съдокладчици по последните две директиви за мерките за борба с изпирането на пари. В източната част на Европа имаме една голяма економика – Русия. През изминалите 20 години руски пари се стремят да избягат от там. Защо? Защото Европа е сигурна. Има правова а, държава, върховенство на закона. Тези пари искат да дойдат в Европа. Може би по-голямата част от тези пари са чисти, но има и мръсни пари. Пак казвам, не говоря за хората, които искат да оптимизират а, а, своите доходи. Аз говоря за престъпниците, които движат милиони. Те кръжат над системата и се взират къде е най-слабото звено, за да се насочат към него. Изпирането на пари не е национален проблем, а европейски проблем. Щом встъпих в длъжност, веднага заявих, че първо ще почистим нашата къща. Ние имаме най-чистата, най-жизнеспособна банкова система в Европа. И сме готови да предоставим своето ноу-хау как се почиства банковата система. Важно е да започна с почистването на моята къща, но ако прогоня плъховете от моята къща, те ще отидат в къща на съседа. Ето защо трябва да изчистим цялото пространство. Трябва надзор на борбата срещу изпирането на пари. Тук ни трябва централизиран надзор, също както се централизира банковия надзор. So Още нещо за тези лешояди, които засягат и начина ни на живот? Нямам лесен отговор. Мисля, че никой няма. Смятам, че Европа е чудесно място, където човек може да живее, да учи, да работи. Стабилна демокрация, върховенство на закона, индивидуални свободи. В много от съседните ни държави не е така. И затова натиска за пристигане в Европейския съюз няма да отслаби. Той ще се запази. И ние трябваше да се справяме с миграция. Над 700 хиляди мигранти във времената на Съветския съюз дойдоха у нас. Близо 2 милиона, една трета от населението. 700 хиляди. Ние нямахме правителство, Москва вземаше всички решения. Съвместно вземане на решения такива неща нямаше. След възстановяването на независимостта, как се справихме с въпроса? С една велика концепция интеграция. Интеграция в образованието, в пазара на труда, в културата. Интегриране на мигрантите е пътя напред. Не можете да спрете тези, които искат да дойдат в Европа. Те ще дойдат. Трябва да работим за тяхното интегриране. И можем, разбира се, да отслабим потоците. Очевидно, чрез дейността на Фронтекс. Трябва да се укрепи тази прекрасна програма. Така ще покажем на нашите избиратели, че когато е сигурна външната ни граница, може да бъде премахната вътрешната. Понякога пътят а, по моста между Франция и Германия се затваря. Знаете, тези от вас, които са в хотел в Германия, понякога трябва да изчакват за проверка. Строга външна граница, премахване на вътрешните. Това трябва да ни е подхода. Трябва да а, сме наясно, че има някои неизбежни тенденции и затова трябва да работим за интеграция. Европейския съюз е съюз на все още 28 държави членки с ясно изразена национална идентичност, култура и език – как сме го постигнали? Чрез интегриране на придошлите. Този, който идва при нас, трябва да се приспособи, да се интегрира. Така трябва да работим. Чрез контрол на външните граници, чрез интегриране е, на е, новодошлите, обществото ще се успокои. Трето, околната среда. Няма да навлизам в подробности за измененията на климата, но те са факт. Нефта, въглищата допринасят за това. Трябва да намалим емисиите въглероден диоксид, да повишим е, енергийната ефективност, но тук имаме една голяма трудност. Енергийният микс е различен в различните държави. Ние сме с близо 40% ВИ. Само Швеция е пред нас. Други държави обаче силно зависят от въглищата. И не можем да махнем с лека ръка и да кажем от утре забраняваме изкопаемите горива. Трябва преход и трябва някой да плати за него. За целта и за ускоряване на промяната трябва да отворим енергийния пазар за конкуренция. Аз винаги се застъпвам за единния пазар. Ще ви дам пример с пазара за, на електроенергия. Много държави регулират цените. Хората знаят колко а, плащат и им е все едно сутрин, обед, вечер, нощем, понеделник, петък или неделя, цената е една и съща. Но има възможности за автоматично пренастройване на а, системата при пиково потребление, ако а, домакинството получи а, съответния сигнал, няма да включите всички електроуреди в, в този момент. Така ще намалите а, потреблението и ще платите по-малко. Въпрос на конкуренция. И когато го направят хиляди домакинства, това има значение. И последно, сигурността и безопасността. Тези думи носят различен смисъл за различните европейци. Хората се плашат от неконтролираната иммиграция, но друга заплаха е тероризма. Може би неконтролирания Брекзит е най-голямата заплаха в западната част на континента, особено за Северна Ирландия. Аз съм латвиец и когато латвийците мислят за сигурност, първото, което им идва на ума е Русия. Русия е нашия източен съсед. Не само на Латвия, на всички други държави членки. И те са убедени, това е посочено и в официалната им политика. Русия вярва, че е заобиколена от врагове, които са готови да я нападнат. Ето защо тя работи за отслабване на врага. Не е военна заплахата, която идва на първо място – а, от Русия. Имаме НАТО, имаме готовност. Най-голямата заплаха е дезинформацията, фалшивите новини. Всички разполагаме с тези чудесни устройства. В джоба, на бюрото, На времето мислихме, че това е необятна възможност за достъп до информация. Социалните медии са прекрасен начин обаче за мигновено разпространяване на пропаганда и лъжи. Все повече хора, вместо от сигурни журналистически източници да проверяват информация, се обръщат към социалните мрежи, към социалните медии. Затова трябва много сериозно да помислим как нормативно да регулираме отговорността на платформите и на доставчиците на съдържание, което се разпространява в интернет. Хлъзгава е почвата, признавам. Много тънка е разграничителната линия между търсенето на отговорност и цензурата. Аз в Латвия никога няма да подкрепя уклон към цензура. Много са историческите причини за това. Но те ни карат а, да връждуваме, сеят недоверие между нас. Помислете си за а, антиваксарите, вакцинациите и твърденията, че ваксините водят до аутизъм. Кои са източниците а, на а, тази информация. Това са руски източници. Или дебата за миграцията. За всичко това стои Русия. Оттеглянето на Обединеното кралство отново непрекъснато се говори за Сорос и Соросоиди, за тези, които искат да ни отклонят от правилния път. Един единствен източник има на всички тези а, пропагандни лъжи. 2% от БВП на Латвия е за отбранителния бюджет. Изпълняваме нашите задълженията като държава членка на НАТО. Това вероятно правят и останалите. Но не военната заплаха. Заплахата от дезинформация, фалшиви новини излиза все повече на преден план. Не бих бил латвиец, ако не кажа няколко думи за многогодишната финансова рамка и 7 годишната програма. Напълно съгласен съм, че трябва да инвестираме в научни изследвания, в приложни разработки, в създаването на повече стойност за бъдещето на Европа. Но също толкова важно е като инвестираме в научни изследвания. Да не се ограничаваме до една, две, е, три, пет държави. Блестящи умове има навсякъде в Европа. Не бива да се ограничаваме само до няколко страни. Така работим в наша вреда. Да, научни изследвания, но инвестиции в цяла Европа в тази сфера. Кохезията продължава да има голямо значение, но бедните райони трябва да бъдат дърпани нагоре чрез кохезионната политика и накрая, но не по значение. Земеделските стопани. Исторически европейския бюджет е предимно бюджет за финансиране на ОСП. Това продължава да е до известна степен така и днес, но има известна историческа несправедливост. Фермерите, каквото и да произвеждат, го продават на пазара. Зърно, зеленчуци, плодове, каквато е пазара, цената на пазара, това им се плаща. Но има три страни, които получават най-малки субсидии са трите балтийски държави Литва, Латвия и Естония. А в същото време нашите земеделски стопани се конкурират с всички останали, които получават по-голям размер субсидии. На един и същ пазар сме и ако ще субсидираме, трябва да е равнопоставено. Не можем да премахнем субсидиите поне през следващите